Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Wir sollten jetzt einfach beginnen. Уважаеми колеги, нека започнем. А, защото колегите, които са били точни, не биват да бъдат наказвани, че другите закъсняват. Комисар Левандовски може да остане само до 10.30 с нас за това мисля, че трябва да използваме времето ефективно, да не го пилеем. И така, какъв е езиковият режим? Имате го пред вас. Заседанието се предава по интернет. И едно друго съобщение. Заседанието на координаторите от 14 до 15 часа то отпада. Няма нищо, което трябва да обсъждаме, нямаме спешни неща да обсъждаме с координаторите, така че то отпада. Но искам да ви обърна вниманието и по-точно на членовете на групите. Искам да ви обърна внимание на следното. Чувате ли ме? Разбирате ли ме? Значи много внимавайте. Като се огледаме, виждам, че има много малко членове за гласуването, защото трябва да гласуваме доклада на госпожа Кресли, да гласуваме мандата и, тук, и ни трябва квалифицираното мнозинство. Тоест, не мнозинството на колегите в залата, а 22 а, човека ни трябват. 22 колеги. Така че, моля, сътрудниците от политическите групи, погледнете кой е тук и кой не е. Обадете се на колегите, нека дойдат, за да може да гласуваме мандата, след като гласуваме доклада на госпожа Кресле. was die äh, Protokolle ähm, äh, oder das Protokoll der, letzten Sitzung. По отношение на протокола, процедурата ви е ясна, протоколът е на лице. Ако няма възражение до края на заседанието, протоколът е прият. Ja, langsam aber sicher. Така, радвам се, че постепенно напредваме бавно, но сигурно, но за съжаление моя координатор го няма, но както и да е, ще продължим. В дневния ред е записано, че е, ще говорим за мандата за триалога, точка четвърта, но тъй като нямаме проекта на комисията за бюджета, не може да го обсъждаме мандата, така че и тази точка от дневния ред ще бъде отложена. От друга страна обаче трябва да се погрижим за това, да сме в състояние като парламент да сме гъвкави, да имаме възможност за други срокове. трябва да реагираме на изказванията на, и на реакциите на комисията. Ще чуем какво ще ни каже комисаря сега, какви са неговите планове, докъде е се стигнала работата по проекто бюджета и кога ще ни бъде представен. Ако това се случи преди лятната вакансия, това ще ни затрудни малко – даже доста ще ни затрудни. Ще затрудни комисията, комисиите да изготвят становище, така че вероятно ще трябва да работим по нов график, където да се опитаме да спазим всички съкратени срокове. Така че графика, който имаме, няма да остане същия. На следващо място – как ще успеем да накараме съвета да се откаже от този срок 8 седмици? Това е срока за националните парламенти да реагират, а пък може, може да не може да, да накараме съвета да се съобрази с нас. Това е обаче една прогноза и въобще един въпрос, с който трябва да се занимаем. Kommen wir also zu dem, was der Kommissar. И така, нека видим е, какво ще ни каже комисарят. На 8 февруари бе взето решението на съвета за една обща рамка. Комисията не трябваше да направи индикативно предложение. То вече е на лице и ние може да определим какви ще са последствията сега. Но трябва да кажем, комисията не е направила тази разбивка линейно по всички програми, а разбивката е по-скоро процентна в някои програми има за някои програми има повече проценти, за други по-малки, но, по, но от комисаря искаме да чуем не само разбивката, искаме да видим логиката, която се крие за числата. Искаме да разберем защо има такива големи съкръщения на някои места, на други места по-малки съкръщения. Искам да кажа, във функция втора нещата са изобщо несправедливи. 75% има съкръщение за директните премии за селските стопани. Това е намаление с 1,8%. Това е всъщност една малка програма. Имам предвид програмата Live. Това е една много добра програма. Тя е намалена с 5,1%, а всъщност като обем заема 0,8% от цялостния бюджет за селските стопани. Защо отношението е такова? При големите програми нещата, съкръщенията не болят толкова много, но при малките програми нещата стават много сериозни. Сега господин Лемендовски е, има думата. Добре дошли, добре дошъл Янош сред нас. Ние не сме много щастливи, че тази зала ни беше дадена за това е, заседание, но не може винаги да въздействаме на, на администрацията. Благодаря. Благодаря. Много се радвам, че съм тук при вас. Ще ви представя техническата разбивка. Ще бъде много кратко, защото на практика, на практика няма нищо ново. Според това е просто едно техническо разпределение – и да видим как, как, как, просто да ви представя е, ориентации за изходите от е, преговорите между парламента и съвет. А, вашата председателка Юта Хок е, спомена е, някои намаления, някои съкръщения, но нещата не са черно-бели. Сега вижте тук на този слайд. А, МФФ 2007-2013, е финансовото програмиране и финансовото разходване. Ако искате една по-нюансирана картина, може да се каже, че имаме известни така, поводи за оптимизъм. Мисля, че нещата не са чак толкова лоши и в крайна сметка отговарят на нуждите на Европа в криза. Европа страда също така и от голяма безработица. Целта е да имаме по-голяма конкуренция, конкурентоспособност. Е, виждате тук малка, програмата за малки и средни предприятия, за Ерасмус. Имаме също увеличение за убежище и миграция и инструмента за гъвкавост в областта на сигурността. както вече обясних. Разбира се, не, не се радваме, никак не се радваме на съкръщенията, но сумите за 2007 2013 предвид сумите 2007-2013, има малко така надежда. А сега Нека да видим следващия слайд, какви са принципите и всъщност по този начин ще отговоря на въпроса на Ютахал. Какви, как, какви суми бяха предварително а, идентифицирани? Сега, за субсидиите сумите бяха предвидени Сега по, по програмата Галилео, която сега се казва Коперник, а, както и за няколкото страни, кохезията и инициативата за безработ, за борба с безработицата, директните плащания по титул 2 и там ще имаме достатъчно средства. Това са така наречените предварително определени суми. Реалистичен подход беше да се придържаме към тези суми и да ги включиме в разбивката. Второ, в структурата настъпиха и някои промени. Рез резерва за кризи в селското стопанство и храната за хората с най-малко доходи към социалния фонд, както и с системите IT. Както виждате, няма кой знае какви промени, но Юта е права, че общата сума за агенциите е, не, не, бе, не, се, не бе намалена, тъй като е, в предварителната предварителното предложение на комисията бяха включени онези 5% е, за намаляване от. Така че те вече бяха включени предварително. Комисията ще пред... представи прегледа по силата на член 47 на междуинституционното споразумение – Значи това са принципите и второ маршовете тези, които не бяха а, маржовете, които не бяха насочени към отделни а, отрасли, бяха намалени повече, съкратени повече, пропорционално погледното. И ако се намалят още повече маршовете, това, това означава, че нямаме, няма да имаме достатъчно поле за действие и възможност за коригиране на годишните бюджети. Значи, това е принципа, кой, който се придържаме при определенето на маржовете. И основният принцип на, при разбиването на средствата е пропорци, пропорционалните съкръщения. Има ограничено отклоняване от този принцип на пропорционалното съкръщение. Мога да спомена някои примери. отклонение от принципа на пропорционалните съкрещения в функция 1 е за хоризонта 2020 социални промени и новаторство Тук наистина имаме увеличение спрямо 2014 и за осигуряване на критичната маса. За изпълнение на програмите при Галилео също. Какъв друг пример мога да дам? В а, титул 3 помощта за развитие Имаме нови приоритети, като е, финансова устойчивост е, и, и нашите нови задължения, проистичащи от е, приятите документи. И тук съкрещението е съвсем мъничко, тъй като първоначалната сума а, наистина е, дост, е незначителна. А, за титула, свързан с а, външните а, връзки и там се опитахме да запазиме сумата от 2007-2013 година. Става дума за средствата за партньорството. Също, същото се отнася и за кумулативната хуманитарна помощ. Хуманитарната помощ в областта на хуманитарната помощ е, резултати могат да се получат с е, много малки суми. 20 милиона или 30 е, милиона за бежански лагери в Сирия наистина могат правят цялата разлика. Това са просто няколкото а, а, изключения, където съкрещенията са а, по-малки от а, пропорционалния, спрямо пропорционалния принцип, но има и други а, области, където съкрещенията са много повече от а, тези, които може да се очаква възоснова на принципа на пропорционалност в Ерасмус за всички спрямо пред първоначалното предложение на комисията. Същото въжи и за плановете за действия в областта на фуража и животновътството. Също така вътрешна сигурност, убежище и миграция. Там съкрещенията са много по-малко в сравнение с вътрешни работи. В титул 4 сумите са малки а, и съкрещенията са а, също пропорционални. Става дума за инструмента за ядрена безопасност и инструмента за компенсиране при затваряне на ядрени реактори за Словакия, Литва и България, гражданска защита, и ЕВАК. Значи тук съкръщенията са по-големи от а, това, което се полага съгласно принципа на пропорционалност. Както знаете, на 8 февруари се договорихме за това. И Разбира се, както казах, има малки отклонения спрямо принципа, но бих могъл да е, ви представя и нещата в е, писмен вид. Но това са с е, няколко думи и смятам, че на практика така получаваме една картина на това, което, от което имаме нужда. Така че това са, както казах, технически а, подробности, които в никакъв случай няма да се отразят на преговорите. Ähm, äh, Добре, благодаря. Но техниката, техническите спецификации понякога налагат неща, с които трябва да се съобразяваме. Но пропорционално какво означават процентите? Колко процента пропорционално са съкръщенията и какво означава това за бюджета 2014 година? Колко съкръщения ще имаме през 2014 година в сравнение с 2013 година. Има колеги, които вече искат да се изкажат, но преди да престъпим а, към изказванията, искам да поздравя с рождения ден Ивайло Калфин. А, честит рожден ден! <laughs> So, und jetzt legen wir los. Ähm, Ann Jensen ist die erste. И така продължаваме. Ивайло. Well, thank you for this technical breakdown. Благодаря ви за тази разбивка, която е техническа и благодаря на господин Левандовски за неговите обяснения. Е, първо искам да е, поема някакъв ангажимент към господин Левандовски. Все още нямаме предложение за бюджета за 2009 година, а също така не знаем какъв ще бъде резултат до сега, от сега до 1 юли. И това е огромен проблем за Европейския парламент, защото ние не можем да си вършим работата. Както вече казахте, ние поехме ангажимент към съвета да не прибягваме до обичайната процедура за изпращане на бюджета до националните парламенти в рамките на 8 седмици. И колкото повече минава времето, толкова по-трудно става. Вие казахте, че това е една техническа разбивка, но ние всички знаем е, какви различия във възгледите могат да възникнат и за това не мога да разбера разбера защо комисията не може просто да ни предложи бюджет. Е, така че това е което можем да ви кажем ние. И по-скоро да ви помолим, е, действайте по-бързо. На второ място, по цифрите. Е, естествено, че държавите членки са предвидели съкръщения. Има една област, на която искам специално да се спра и аз мисля, че госпожа Кавайо също се спре на нея. Вие казахте, е, че по хоризонта 2020 ще има 28% увеличение в сравнение с средните стойности от 2007-2013 е, година. Е, ние винаги цитираме Марк Твейн, казва има лъжи и други лъжи и накрая се появяват статистиките. Въпросът е, че през е, периода от 2007 до 2013 година изследванията и бюджета за тях беше увеличен с 7%. Мисля, че беше с определено намерение. Ние искахме да се убедим, че Европейски съюз може да се съревновава с Съединените щати, с Чайна и с всички е, нови държави членки. Но, съдейки по цифрите, които ви излагате, да, съветът заявява, че трябва да има реално увеличение между 2013 до сега и до 2020. -та. Но това е по-малко от 5%. Честно казано, това изобщо не е амбициозно. В никакъв случай това не е амбиция. Така че аз усещам, че е, Хоризонт 2020 действително пострада от е, това упражнение на държавните глави, където те поискаха повече пари за сълско стопанство, за регионалните фондове и е, много по-малко за политиката за економически растеж на Европейския съюз. Смятам, че това е достойно за съжаление и ние трябва да потърсим начини за подобрение на това отсъствие на амбиция. Другото ми безпокойство, това е малката категория 3, е, където има програми за гражданите, които са ни близки до сърцето. А сега за външната политика, където винаги се съкръщават парите и дори още повече ще се съкръщават. Бих искала да ви попитам как си представяте бюджетирането на ангажиментите, които Европейския съюз има към Палестина и парите, които се изплащат всяка година. Имате ли реалистичен подход към тези средства в момента? Благодаря ви. Um, Благодаря, е, госпожо председател. Това е изцяло в духа на казаното от госпожа Янсен. Аз съм напълно съгласна. Uh, с това, че ние даваме време на трите европейски институции, за да намерят разрешение за бюджета за 2014 година, за да няма и бюджетна криза е, заедно с останалите кризи в Европейския съюз. Сега, по Хоризонт 2020, искам само да добавя, че това увеличение от 28%, което отговаря на 7,2 милиарда евро, които комисията е отпуснала, това съответства на намалението на бюджета от 2000 2013-2014. Така че това не съответства на съответния параграф от заключенията на Европейския съвет. Това е защото според Хоризонт 2020 това е седмата рамкова програма плюс част от голяма част от CPI плюс AIT. Е, самия факт, че FB7 е 52 е милиарда, обаче имаме увеличение от 2007 до 2013. А 2013 имаме 9,8 милиарда. Така че ако сметнете, ще видите, че ще имаме намаление е, от 2013 и 2014 година. Е, всъщност ние ще наваксаме това само за 3 години. И това не е хубаво нито за Европейския съюз, непрекъснато за никого. Е, мисля, че Хоризонт 2020 беше по-амбициозна от седмата рамкова програма. Там имаме за иновации, промишлено участие, промишлени демонстрации. Е, това е много скъпа част е, от перото за научни изследвания и развойна дейност. Много ви благодаря, господин комисар. Салвадор, Благодаря. Салвадор е следващият. Благодаря, госпожо председател. И la Мисля, че комисара и Европейската комисия ни представиха една техническа разбивка, която почива на политически възгледи. Нещата са ясни и аз поделям тази философия, защото просто европейския бюджет е съкратен следствие на единодишно решение на държавните глава. Така че комисар Левандовски и Европейската комисия са разбили средствата, като са наблегнали на някои програми, които са по-важни за развитието и конкурентоспособността като едно а например. На практика тук нямаме съкръщение спрямо първоначалния проект. И мисля, че фиксираме приоритетите за хоризонта 2020, обмен на студенти, транспортна инфраструктура. Смятам, че това е добро решение, което отговаря на нашите политически възгледи и въжделения. Така че на практика мога да кажа, че съм удовлетворен от решението на Европейската комисия, което може да ни служи като основа за сравнение в преговорите. Разбира се, е, нашите преговарящи ще се опитат да получат повече за някои програми, но в крайна сметка ние като е, членове на бюджетната комисия можем да бъдем удовлетворени от е, предложението на комисията, а съответните компетентни комисии ще се е, произнесат по отделните е, компоненти. Липс... Липсата, отсъствието на бюджет за до година естествено е проблем. И то е от значим проблем смятам, че може би е добре да съкратиме сроковете за изработване на становище от страна на компетентните комисии. Защото без някакви по-окончателни виждания за рамката 2013-2020 е трудно да определиме е, конкретно нещата за 2014. Така че струва ми се, че решението на а, господин Левандовски с отлагане за една седмица е разумно и мъдро. Благодаря ви. Ян? Благодаря, господин, госпожо председател. Аз слуш, изслушах комисията, но не разбрах защо не може да ни се представи бюджет за 2014. Какви са причините? Защо смятате, че ще спечелите нещо, като отложите нещата? Това беше кратък въпрос, обаче много съществен следващият оратор. Благодаря. Аз ще бъда малко по-обстоятелствен. Малко. Благодаря за разбивката на комисията. И тук виждаме, че бюджета на съвета става наистина видим. Виждаме сега цифрите. Трябваше ни тази разбивка, за да разберем за какво става дома. Сега ще коментирам няком, някои от най- щекотливите неща. Е, господин Кавалио каза, че няма да има за 2014 година за Хоризонт 2020, но до 2017 година няма да има повишение. Това, т.е. първите три години няма да имаме повишение за Хоризонт 2020 до 2017 година. Това говорят цифрите. Това не е приемливо. Даже на общото равнище, ако изключим Галилей, е, където не се знае дали трябва да бъде включен или не, пак няма да имаме повишение за първите години. На второ място, във функция 1b, ако погледнете разбивката, виждаме, че повишенията за, период, за регионите в преход и за сближаването с най-бедните региони, е, съкръщенията са много по-големи, отколкото бяха предвидени. Ако погледнем на безработицата сред младеща, 428 е, милиона на година. Е, вижда се, че тук няма да имаме никакво въздействие върху безработицата, освен ако не влеем още в началото на периода средства. Ако пък нямаме такова вливане в началото на средства, трябва да увеличим бюджета. Сега функция 2. Е, там може да има съкръщения, но проблемът е с профила. Ако погледнем цифрите, виждаме повече съкръщения за втория стълб, отколкото за първия стълб. Е, какво става с преките плащания, аз не смятам, че това е приемливо. Е, това може да се дискутира, но може да се дискутира, но парламентът има единна позиция. Трябва да се приоритизира втория стълб, а не първия стълб. А тук нещата са точно наобратно. Сега Креативна Европа. Поздравления от Силвия, за Силвия Коста. Тя е в трилога. Тя казва, това е едно от перата, които трябва да се ориентира към бъдещето, но тук няма увеличение също до 2017 година. Даже това означава, че няма истинска амбиция от страна на комисията за реализиране на истински напредък. Това е ужасяващо. Сега, функция 4. Имахме парламентарната асамблея Евронест за 4 дена. Говорим за източното партньорство. Имаше колеги от страни с истински проблеми, е, страни, които искат да се развиват, Армения, Азербайджан и така нататък, но за програмата за добросъседство, Южната, е, Южното партньорство за арабската пролет, даже до 2020 година няма да достигнем сегашните нива а пък обещахме много на страните партньорки и това не е приемливо. И накрая. Е, и за а, помощта за развитие. А, е, ние обещахме подкрепа за целите на хилядолетието, за развитие – Имаме съкръщение обаче за първите 3-4 години отново. Така че аз не обвинявам комисията, но хубаво е, добре беше да имаме тази разбивка, така знаем какво се случва с различните пера, с различните функции, различните програми. Според мен състоянието в момента просто не е приемливо. Председателката, благодаря. Само едно нещо искам да добавя – Това са доста празнични речи, в които говорим за безработицата сред младеща, и когато министрите, министър-председателите, канцлерите говорят за младежката безработица, те са много високопарни. Но има група, която казва, трябва още в началото на периода да се налеят средства. Според мен обаче, веднага, поне от германското е, правителство, не искам да кажа моето правителство, то не е мое, но от германското правителство би трябвало да се очаква, ако има вливане на средства в началото на периода, тря... знаем, че ще има в последствие и оттегляне на средства, липса на средства в края на периода. Какво означава това? Откъде да вземем пари за борба срещу безработицата сред младежите. Просто чисто технически нещата трябва да се обяснат. Може би комисията може да ни помогне. Ето защо трябва една, едно междин, един междинен преглед на МФР. Ивайло. Uh, Благодаря ви, Юта. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Аз е, трябва да призная, че съм разочарован от това, че комисията взима възгледите на съвета и ни ги излага, е, макар и заявявайки, е, че това е чисто техническа разбивка, но това вреди на преговорите. Подобно техническо изказване без вреда означава да се вземат цифри. Сега вие настоявате ли на вашето собствено предложение? Но факт е, че комисията се основава на цифрите предложени от съвета, в никакъв случай не подпомага преговорите, които в момента са по средата на нищото. Имам предвид преговорите в съвета. Ние чухме разбивката, чухме, че и колегите казаха същото. Тези цифри са недопустими за парламента защото вие не разполагате с политиката заявена от министър-председателите и държавните глави е, и която се повтаря на всяко заседание на съвета. Фактически, е, вие намалявате сумите, които са спрямо сегашните нива, както за инвестициите, така за заетост на младите хора, е, за външна политика и за научно-изследователска работа. Така ли ще се борим с кризата, като намаляваме инвестициите за научно-изследователска изследователска работа, при положение, че на широко се прокламира мла, е, заетост на младите хора, че ние искаме да има заетост на младите хора. Сега се говори за 6 милиона, обаче май само на приказки става и не знам доколко ще се отпуснат тези средства. Това изобщо не е сериозно. И ако искаме да има някакъв ефект с каквато и да било политика, ние трябва да имаме цифри, които ясно да очертават приоритети. Ясно Ясно, добре. кой има занижени суми в бюджета, отново повтарям, аз в никакъв случай не приемам сумите предложени от комисията, макар и с извинение, но дори да има намаление на цифрите, все пак трябва да има нещо осъществимо. Говорим тук за улеснение на връзките, обаче има някакво увеличение с 30%. Вие самия знаете, че това не е сериозно. Е, чухте в тази зала комисията и Централна Европейската банка преди две седмици говориха за е, пилотната фаза. Има 7 проекта в Европейския съюз. Нищо повече. И много от тези проекти засягат инвестиции в магистрали. Ние всички знаем, че магистралите едва ли са приоритет. Но нито един от проекта не се насочва към централната или източната част на Европейския съюз. Така че ако твърдите, че по този начин инвеститорите ще насръчат европейската економика, страхувам се, че не е така. Всичко, което е тук на масата, показва, че европейския бюджет ще се държи като прокурор. Е, и е, още повече ще вреди на економическото развитие на Европейския съюз, вместо да се опита, макар и с ограничени средства, да се съсредоточи върху важни въпроси и да окаже помощ. Юта съвсем правилно посочи, че при положение, че тези средства са за младите хора, които действително са нищожни, аз чувам какви са е, сметките, които се правят до сега. Смята се, че системата до някъде работи сега. Е, аз е, не смятам, че това се отнася за Швеция, но това ще струва около 30 милиарда в Европейския съюз, докато сега 102 милиар, 152 милиарда се харчат. Какво ще стане за 7 години? Добре, говори се за предварително наливане на парите. Да, така е. Сега ни трябват парите, а не 2020 година. Младите хора са безработни, от години чакат работа, те не могат да чакат до 2020-та. Какво правим? Ще пресочим ли тези средства по средата на периода? Точно това, което каза Юта. Вие смятате ли, че тези принципи, е, позовавайки се на цифрите на съвета, с леко преразпределение, тук повече, тук по-малко, особено по малки програми, всичко това показва ясно, че това, което реши съда за бюджет, съвета за е, бюджета, горе-долу не се променя за целия Европейски съюз. Така че съвета е прокурор, така че е, средствата са оскъдни и трябва да ги разпределим за приоритети. Но трябва да видим тук и да преговаряме именно кои са приоритетите. Мисля, че е, тогава стават по-ясни нашите изисквания към съвета, защото сме по средата на преговорите по многогодишната финансова рамка. И именно при обстоятелствата в момента ние не можем да приемем цифрите, които вие ни предлагате. Е, много е тъмна картината, която случващото се. Dieser, dieser breakdown, dieser technische breakdown macht uns allen klar, dass... Äh, Благодаря. Ясно става, че компромисът от 2 февруари беше лош компромис. И той няма да доведе Европа до никъде няма да е от полза и на държавните и правителствени ръководители, така както те са си го представили, значи до никъде няма да стигнем. Сега трябва да направя нещо, което не обичам да правя. Трябва да реструктурирам списъка на изказващите се. Сред нас е госпожа Парванш. Е, поканали сме председателите от различните комисии – но госпожа Перванш трябва да си тръгне в 10 часа, за да председателства своята комисия. Затова извинявам се на колегите, но ще дам думата първо на госпожа Перванш. Благодаря. Господин комисар, благодаря, че дойдохте. Благодаря, че поканихте докладчиците по различните аспекти на бюджета. Знаете, че моята комисия а, има обсесия от един проблем. Искаме 25% от кохезионната политика да бъде в Европейския социален фонд. Първо, програмата Новаторство и промяна, социално новаторство и промяна ще се сумата за 2013 ще бъде постигната чак през 2016 и това според нас е неразумно. В моята комисия също така гласувахме бюджет за фонда за най-уязвимите и най-бедните на равнище на сегашната сума, т.е. 1 милиард повече, отколкото държавите членки са вписали в заключенията на а, съвета. Е, и това наистина върви по посока на казаното от Ивайло Калфин, както и гаранцията за безработицата сред младъща. Разбирам, няма ги онези милиарди, които ние и комисията искаме да подкрепим. Раз... Раз... Единствения начин е да запишеме тази структурна, структурна мярка в програмите, които трябва да се изпълняват спешност. Ние гласувахме фронтлодинга. Е, какво означава това? Това означава, че някои държави членки, включително Франция, искат да започнат тази програма преди 2014 или поне на 1 януари 2014, за да могат средствата да бъдат разходвани повече в началото, да има клауза за гъвкавост и да видим откъде да си набавиме допълнителни средства по-нататъка, ако продължава това положение и тези цифри на безработицата, особено на безработицата сред младежите. Ähm, Благодаря. Сега продължаваме с нашия списък. Алта има думата. Obrigada, Presidente. Eu gostava de começar por dizer que considero inaceitável que a Comissão. Благодаря, госпожо председател. Сега, комисията ни предлага цифри, които като цяло са е, повторение на цифрите, предложени от съвета. Това е абсолютно недопустимо, защото комисията продължава да закъснява с е, е, своите оценки за бюджета за 2014 година. Тази разбивка е техническа, но всяка разбивка е, сама по себе си е и политическа. Това, което виждаме тук е подробно описание на предложението одобрено на съвета на държавните глави през февруари. Извинете, господин комисар, обаче ви казвам очи в очи. И защо не са необходими техническите служби на комисията в този случай? Е, на нас комисията ни е необходима за да направи политически избор. Какви са намеренията на комисията е, в настоящата ситуация? Е, ако комисията е, е, е, действително уважава парламента, аз мисля, че вие не знаете каква ви е ролята, а именно да проявявате уважение към нас. Вие не правите необходимото, като просто е, ни е, преповтаряте цифрите от съвета. Добре, има малко повече подробности, е, така че имаме по-добра представа за катастрофалното решение на съвета през февруари. Какво ще се опитате да направите, за да поправите това бедствено положение? Как ще какво ще направите, за да може бедствието да е малко по, по-жестоко? Изобщо е, говорим тук, е, програмите Инта и Галилео са в една бюджетна линия. Това е пълна глупост. Това е реално увеличение ли е? А, освен това, е, тъй като сте тук, бих искала да ви попитам още нещо по разходите. По 3 говорите, че има увеличение от 27% за убежищата, за фонда за убежищата. Но е, вътрешния фонд е, има нужда от увеличение от 35%. И дори се чудя дали да не постъпим обратното. По-малко по обежищата и е, повече за вътрешните, вътрешно разселените. Сега имаме помощи за палестинските бъженци. Е, там положението се влушава всяка година. В Сирия също е, непрекъснато се влушава положението. Какво ще правим? Е, трябва нещо конкретно да се предложи. Освен това и помощта за хората в най-неблагоприятно положение. В началото се говореше за програма за отпускане на храна. Мислех, че ще има малко повече средства а не просто да се раздава храна на хората. Защото има излишък от някъде. Примерно, е, им, е, когато, е, да, всъщност имаме и от практиката по-конкретен пример за помощ за хората в най-благоприятно положение. Примерно за, от Кохезионния фонд това, за което Преваж говори, или програми за спешни случаи, има и други решения, а не просто да ги скриете под чадъра на социалния фонд. И, и другите колеги зададоха много умни въпроси. Но въпреки всичко, аз трябва да заявя, че ако е, съвета продължава да говори с един глас, е и съвета на председателите. Ние чухме председателя на комисията и председателя на съвета, е, които казаха, че приоритетът е помощта за младите хора. Обаче, е, къде има реална, конкретна помощ за младите хора? Е, съвет след съвет, среща след среща и непрекъснато повтарят едно и също. Какво направихте? Нищо. Вижте истината. Wobei ich immer noch... Ähm... в крайна сметка, какво се случва с програмата за е, хората с, е, в най-лошо е, положение? Сега Хуан има думата. Sí, muchas gracias, Юта. Muchas gracias, комисарио. Eh, Благодаря, Юта. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Изслушах казаното от колегите и установявам и аз, че вие ни представяте един принцип, принцип, който обаче така се основава на действителността. Знаеме, че е трудно 27 страни да се споразумеят. От 6 години сме в криза. Криза, която има най-различни аспекти. Финансова криза, криза на реалната економика, криза на еврото, криза а, на социалния модел. Тоест, ние трябва да приемеме реалистично нещата – Поред мене, ние трябва да бъдем ясни и честни и откровенни пред нашите граждани. Да им кажеме какви са нещата. До 2017 или дори до 2020 година финансирането ще бъде на равнището на 2007 година. Това е, това е действителността. И трябва да си кажем и, че няма да можем да финансираме всичко. В такъв случай ще трябва да си поставиме един приоритет – растеж и заетост. Това са политическите приоритети, пред които сме изправени и трябва да кажем на нашите съграждани, че няма да бъдем в състояние да финансираме всичко, което искахме да финансираме. Трябва също така да кажем, че няма да можем да, да решиме а, проблемите, защото имаме проблеми, финансови проблеми в отделните държави членки, имаме проблеми с, трезор, с трезора, с резерва и но трябва да бъдем ясни, така че благодаря на господин Левандовски. Jetzt Ada. Gracias, Bueno, muy brevemente, primero. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че още веднъж се срещате с нас и, и ни представихте разбивките по цифри, така както ги е приел съвета. Според мене това е полезно, тъй като мисля, че това наистина отразява заключенията на съвета на 7 и 8 февруари. Сега, други колеги казаха, че нямаме средства да финансираме всичко. Но нито днес, нито и в момент, когато не сме били в криза, не сме успяли да финансираме всичко. Така че не успяваме да финансираме дори он, онова, което ръководители, държавните ръководители и президентите казват, че ще финансираме. Защото те говорят, говорят за млади, за, за развитие и така нататък. И в крайна сметка се оказва, че средства няма. И в един момент е важно да разполагаме с цифрите, да видим и какви са съкръщенията и по какъв начин решенията на съвета се отразяват в действителността, в как те се превръщат в действителност. Господин Левендовски, има ли по-подробно по-подробна разбивка от тази, която ни представихте. Защото аз бих искала да разполагам с конкретни цифри, ем, за много други програми и други е, рубрики. Можете ли да ни изпратите една конкретна разбивка с цифри, да ни кажете на какво, на какво сте се основавали, за да е, представите тази таблица? Мисля, че това би било много полезно за нас. Благодаря. Ингеборг има думата. Благодаря. Искам да помоля комисията а, дали не е възможно по темата за младежката безработица да ни се предостави повече информация? Колко средства са определени за борбата с младежката безработица? Имахме изслушване в, с комисар Андор и не мога да разбера защо никой не може да каже какви ще са средствата. Предстои ни предизборна кампания, а не може да кажем колко ще дадем на младите хора, за да ги подкрепим. Говорим за споделените отговорности, за споделеното управление с държавите членки, а нищо не, а, а няма никаква директна конкретна цифра нямаме и информация за това какви успехи сме постигнали до момента за сбор в борбата с, срещу младежката безработица. Председателката, благодаря. Няма повече колеги, които да са се записали. А добре, Жозе Мануел. Жозе Мануел има думата. Obrigado. Um pedido de palavra que, que já tinha feito. Ehm, благодаря ви за това, че ми предоставяте думата. Е, съветът беше единодушен. И е, ако има единодушие, ние трябва да приемем тези цифри. Така или че това са цифрите на съвета, е, така че е хубаво, че да направим разбивка и с цифри, предложени от парламента. Да не... Аз ви напомням, че комисията има право на инициатива. Е, това означава ли, че тази работа не е, е полезна? Полезна е, но може да бъде и още по-полезна, ако беше свършена същата работа е, с наши цифри. Това, което направихме с цифрите на съвета, да го направим с наши цифри, за да сме сигурни, че споделяме е, някаква амбиция. Обаче действителността е на лице е, има единодушие в съвета, ние имаме също някаква воля, така че трябва да се постигнат прилични цифри. Много е важно е, информацията е, да бъде е, в да бъде детайлно представена, защото има най-различни програми. 42% е, е, има за граждани. Е, кои са програмите, при които има най-голямо увеличение и кои са програмите, по които няма? Искам повече подробности. По различни програми, по различни глави на бюджета има много подробна разбивка. Така че се надявам, че 2013 година ще бъде е, година на, на, на, на адаптация. Е, парите от кохезионните фондове, които не са били освоени, биха могли да се използват за плащане на това, което не е направено през предишни години. Е, така че Кохезионния фонд е, може да послужи за изплащане на предварително поени ангажименти за други неща като се има предвид е, какви са времената в момента, трябва да преработим нещата и е, да помислим и за програмата за хората в най-неблагоприятно положение. Да не е просто е, раздаване на храна. В комисията се каза, че трябва да има 100% Цента участие. Сега, ако се върнем към 2013 година, е, е, трябва да сме сигурни, че тогава бюджета е бил приложен безпрепятствено. Господин комисар, вие имате право на инициатива. Трябва да се направи нещо. Е, почти ви предлагам е, парламент. Имам чувството, че вие ни предлагате нон-пейпер е, за 2014 е, година. Трябва да започнем да договаряме позициите сега. Да, благодаря. Мисля, че тази идея е чудесна и се чудя защо е, тази идея не е моя. Трябваше да е моя. Трябваше да приканим комисията да ни е, предложи документ, в който е, подробно са описани последиците, е, които биха били породени. Да има е, всичко да бъде бюджетна линия по бюджетна линия. Ако, примерно, да кажем, сравним с бюджета от юни 2011 година, да видим какви суми се предлагат сега. Примерно, да кажем, ето сумата сега плюс 5%. Примерно, замразяване на е, е, е, селското стопанство, за, а евентуално повече средства за научно-изследователските проекти, конкурентоспособността и така нататък. Би било полезно. Това е задача, която можем да поверим на комисията и мисля, че комисията би била напълно способна да ни е, посочи тези цифри. Да, Мануел Браво. Чудесна идея. Браво. Сега давам думата на господин комисаря, но преди това искам да поздравя една бивша наша колежка, която се връща на местопрестъплението. Барбара Дюрпков. Нали си спомняте? Януш сега ще изслушаме подробните отговори. И е, комисията в лицето на господин комисаря ще ни каже какъв документ ще ни каже. Сега в коментарите има едно нещо общо. Има един общ е, тон. Казвате, че нещата са технически, прекалено технически, но нека да кажа следното. Прекалено много въображение в бюджета не води до добро. Нека да си говориме като... Нека да не оставяме въображението на политиците. Ние хората, които се занимаваме с бюджета, трябва да бъдем колкото се може повече стъпили здраво на земята. Виждате в разбивката на това, което може да се направи с парите, които отпускат правителствата. Така, аз трябва да предоставя една техническа база, на която да стъпиме. В крайна сметка става дума за едно единодушно решение. Това е картината или резултата от споразумението между 27 страни за следващите 7 години. Това са ограни... финансовите ограничения, с които трябва да се съобразиме. Така че мисля, че творче... творчеството и въображението няма да ни помогнат. Няма да, не трябва да говорим за бюджетна научна фантастика, ами за реални цифри. Затова и ви представих тази разбивка а, на основата на извършените а, съкръщения крайна сметка заключението от февруари беше минус 8% от предложението на комисията от 2011 година. То, така, сега а, Ют, Юта попита как нещата се разпределят между различните функции но в крайна сметка е, общата цифра е минус 8% спрямо пред предложението на комисията. За едно е 20,6%. Да. Едно минус 10% тъй като по-малко съкрещения бяха направени в кохезионната политика, отколкото в конкурентоспособността по 2 минус 4%. Тук е малко по-малко съкрещени. Но никакво, никаква... Тук няма никаква изненада. Това е просто логично последица от преговорите между правителствата. В трета минус 16 и в четвърта също минус 16. Там а, има и малко повече за едно, малко повече за друго. Сега, разбирам, че искате конкретни дезагр... разбивки програма по програма, но като цяло е хубаво да имате, да знаете тази основа, на която може да преговаряте с съвет. Тези преговори са необходими, те са, те са необходими, но същевременно преговорите трябва да стъпват на нещо реалистично, на, на реалистични цифри, както казаха много от вас. И да, сега, за 2014 година. Защо не поемаме правото си на инициатива? Аз лично виждам, че имаше много така напрежение между институциите. Има като един сблъсък е, между, в начина на говорене, в възгледите, в вижданията. Седем за много от държавите недостига на, на средства. Знаеме, че не са необходими 11,2 милиарда, но 16 европейски страни имат свръхдефицит, така че разликата между тези 7 милиарда и 11,2 милиарда им се виждат непосилно. Разбирам. Разбирам, разбирам, че пар, пар, парламента и с право иска повече, но От друга страна, парламента също направи един жест, който не беше, беше недооценен от другите страни. Така че на практика какво се получава? Получава се едно видимо чувствителен сблъсък и напрежение и за това просто спряхме по 2014 година, защото можем, съгласно договорите, да, да стъпим на 2013 година и да го проектираме върху 2014 година. Договорите ни позволяват това. Ако не се постигне е, споразумение, съгласие. Аз лично не съм достатъчно наивен, за да смятам, че нашата първоначална нашето че, първоначално предложение, което е добро за Европа, което е най-доброто за Европа, ще може да бъде постигнато. Но но просто трябва да имаме едно реалистично предложение, което можем да обединиме мнозинството от 27. Така че следващата, следващата стъпка трябва да бъде реалистична, да вземеме цифрите, реалните цифри, да сме здраво стъпили на земята. Да, наистина спряхме за момента разговорите по 2014 година, но ще ви предоставиме а, а, прогнозите а, до 1 юли, т.е. в а, срока, който се предвижда от договора. Наистина. Сега. Разбира се, Програмирането за до година е от огромно значение, особено хората трябва да знаят какво могат да очакват през 2014 година, защото стотици хиляди бенефициенти очакват а, реални цифри. Ан Йенсен зададе въпрос свързан с Юнерва. Ние сме един от основните донори. Но и сме обещали 80 милиона годишно за тези програми. Това е, това е горе едно, едно, едно сред, една средна цифра, защото а, и отделните държави членки предоставят средства. Целта е как да дадеме повече средства за 2014 година. 70 милиона за Палестина. в сега не, не, не, това е нашето предложение. Сега не знам дали ще ги вземем от други, от, от други места, но по принцип това е, това е, това е цифрата, която а, искаме да постигнем. Тоест да има поне а, така предвидимост в рамките на следващите три години защото тази програма наистина е от огромно значение. Сега, нещо, което абсолютно не ни задоволява и тук наистина е, всички са прави, и Кавалио, и Янсен, и така нататък, и Гърн Фарм. Това е функция 1А. Да, прави сте. Абсолютно сте прави спрямо това, което имаме. Агри... Агрегираните цифри с... са по-високи, но Прави сте наистина. Ще бъде по-малко. Сега, как можем да подобрим нещата? За хоризонт 2020 това остава открит въпрос, който ще се обсъжда в кра... на а, последния етап на преговорите, но тук наистина съкръщението е повече от 23% наистина. Това е на практика една четвърт по-малко. Разбира се, при техническата разбивка нямаме кой, кой знае какъв мерш, но тук наистина аз заявих, че сме абсолютно неудовлетворени спрямо, спрямо спред средствата отпуснати за конкурентоспособност и госпожа Берез Берез беше права да го подчертае. Сега на въпроса на Нагарен Фрам за кохезионните средства и селското стопанство. При кохезията повече по-малко кохизия и повече преходност, да. Много региони в Европа минават от категорията конвергенция към конверген... към категорията преходни региони. Но като цяло вероятно ще успеем да осигурим необходимата защита, защитата, която им е необходима. По две и селското стопанство, да, развитието на селските райони. Последната нощ на преговорите някои смятаха че на, на практика всички се съгласиха като че ли Швеция, Швеция май е винаги единственото изключение, което иска съкръщения на а, за селското стопанство. Всички други бяха за а, преките плащания и за запазване на сумите за преки плащания. В четвърта тук има някои привилегировани области, партньорство е, с добросъседска политика и партньорство и по-специално за хуманитирната помощ. Ние, вашите аргументи са наистина правилни правилни, абсолютно е, целесообразни, това сме го обсъждали с комисар Георгиева, наистина понякога с малко, с малко средства можем да, да постигнем големи резултати. 10 милиона за, за Сирия могат означават много. Просто това ще промени е, изцяло нещата за стотици хиляди хора. И Значи от една страна реалистичен бюджет, от друга страна политически възгледи. Сега, тук на... става дума за 6 милиарда евро. Господин Кофин беше абсолютно прав. Но Не трябва да пораждаме неоправдани очаквания. Сред, чрез социалния фонд, струк, структурните фондове 300 милиарда за борбата с безработици. Но тук е- още веднъж казвам, е, важното е да има доверие. Доверието може да се породи от това тези средства да бъдат оперативни, да могат да дадат е, резултати. Същото ако искаме наистина да имаме фронтлоудинг за 2014 година, то трябва да обърнеме нещата. Трудно е, готови сме да намериме някакво решение. Нашата а, предложение е да а, финансираме инициативата за гарантиране на а, заедостта сред младеж, младежта. За сега само Швеция, Дания и Финландия прилагат тази инициатива, осъществяват тази инициатива. Защо? Защото те имат пари, но нашето предложение е на, да, да дадеме 6 милиарда за тази инициатива. Това е една реали, реалистична, според мен, едно реалистично решение, за да, почне, за да почнат нещата да функционират. И също така господин Кофин, не може, не може да се каже, че това не е нищо. имаме повече от 5 милиарда за енергетика, 13 за транспорти, за транспорт. Сега, как да се получат по-добри резултати, как да, как да, да има по-добро изпълнение чрез свързване на европейските фондове, мисля, че може. Може да, може да стане като усъвремениме е, проектите, инвестиционните проекти. Но мисля, че в никакъв случай не трябва да под, подценяваме трансграничната значимост на тези европейски проекти. И аз лично не съм удовлетворен от резултатите от 8 е, февруари, нощта на 8, на 8 февруари, но мисля, че нещата биха могли да бъдат още по-страшни. Още по-страшно ще е да нямаме МФР, да, да нямаме предвидимост, да нямаме никакви средства за инвестиция, защото без МФР няма да имаме нито 7-те, нито 11 милиарда. Не можем да... Просто не, не, не можем да, да, да, да, да нямаме някаква възможност за гъвкавост, за предвидимост и така нататък. Просто годишните бюджети няма да бъдат управляеми, ако нямаме МФР. Затова и няма да можем да изплатиме парите по съответните, средствата по съответните програми в момента, в който са необходими. За това аз желая на бъдещия комисар по бюджета или на него или на нея предвидимост, желая им предвидимост, гъвкавост и решение може да се намери само ако парламента е а, играе, изиграе своята роля. се Председателката, благодаря. Благодаря на комисаря, че е, дойде, но не мога да не противореча. Янош, е, ти говори за уважение към парламента че сте направили жест на уважение, но говорим за 7,5 милиарда. Ама не разбирам. Парламент, парламентът няма нужда от тези 7,5 милиарда. Ние сме установили, че до началото, до края на миналата година имаме неизплатени задължения от 16 милиарда. Ами, вие не сте толкова любезни, като, като правите този жест. Освен това, какво, за какво от ми е една многогодишна финансова рамка, като съвета не я спазва? Виждаме, че това се случва. Имаме една финансова рамка, имаме междуинституционално споразумение, имаме всичко, имаме норми, правила, всичко си имаме – Имаме си законите, обаче съвета изобщо не ги спазва. Какво означава това? Сега тези 7,4 милиарда, които евентуално ще ни се дадат. И това, това трябва да го е, третираме като уважание към парламента. Говорите за реализъм. В такъв случай е, трябва реалистично да кажем, че многогодишните финансови рамки не би трябвало да се решават по, вече по този начин. Трябва да се е, преговаря с отделните финансови министри, с отделните комисии. В такъв случай така трябва да процедираме. Знае, че ти нищо не можеш да направиш за подобряване на ситуацията и комисията също не може да подобри ситуацията. Но вие не помагате на съвета не помагате. Това, за което ви упреквам. Преди две години трябваше да започнете да а, следите за спазване на законите, а не просто да правите нещата, които си мислите, че правите. Ех, благодаря, че дойдохте. Äh, oh, äh, Извинявайте, е, имаше един е, колега Йоркен. Само още едно нещо. Аз наистина приветствам тази разбивка. Знаем, е, поне знаем за какво става дума. Но а, презентацията беше и политическа. Вие говорихте, когато за, за Хоризонт 2020 плюс 28% за Хоризонт 2020. Но каква е картината? Е, сравнена с сегашната ситуация, това означава съвсем малко процент увеличение. Това е политическо изказване на второ място. Ролята на комисията не е само техническа. В тази ситуация е изключително важно комисията да защити своето предложение. Вие направихте предложение, имате си аргументи, трябва да ги защитавате. В противен случай нещата ще станат много сложни ще се окажем в една ужасна ситуация за следващите 7 години. Седония, видях, че искаш да се изкажеш, но Януш каза, че трябва да тръгва. Добре, бъди ако обичаш кратка. Be... Аз ще бъда наистина много кратка. Ще предам изказването си и в писмен вид. Знаем, че имаме и много малки програми с много малък бюджет, но те са важни. За мен е интересно как комисията ще третира тези малки програми със съкратен бюджет. Това естествено е повод за обсъждане в бъдеще, но не бива да ги забравяме, тези малки програми. Е, тези малки програми имат нужда от критическа маса за приложението им. Имаме пропорционално съкръщение, но това е по-скоро фикция. Те са незначителни. Те няма, тези съкръщения няма да окажат истинско влияние върху бюджета. Аз като комисар и за благото на бъдещия комисар – имам нужда от позицията на парламента за гъвкавостта на бюджета за 2013 година. Наистина, имаме тези прагове е, национал, за националните програми, за годишните национални програми, но една пълна гъвкавост предполага истински цифри и ясни конкретни цифри за бъдещите бюджети. В противен случай годишните бюджети няма да могат да бъдат управляеми. Трябва да знаем, трябва да знаем с какво ще разполагаме. Да, благодаря, казва председателката. Благодаря. Ние винаги сме готови да говорим за исканата гъвкавост, но имаме си и граници. Благодаря на комисията, че дойде, а сега ние продължаваме с гласуването. Und wenn ich, ein, wir haben ein, eine einzige Abstimmung, ähm, nämlich ähm, Ingeborgs äh, Bericht. Значи гласуваме по доклада Ингеборг.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 normally against, so therefore we need more than 22. okay. Yeah. Alles gut? Ja. Okay, wir fangen an mit den Abstimmungen. Колеги, продължаваме. Авко, авко 2. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Шестнайсто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис Б. За. против, въздържали се, прието е. Авко 6. За. Против. Въздържали се. Прието. Е. Авко 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение 18. За. С устното изменение. Всичко е ясно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Обавка 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 6. За. против, въздържали се, прието е. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Прието е. Авко 9 за. против, въздържали се, отхвърлено е. Авко 10 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 20 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 8. Той е заедно с 20 за, против, въздържали се, прието. Девето изменение за, против, въздържали се, прието е. Изменение 23 за, против. Всички са против. Въздържали се? Никой. Отхвърлено е. Авко 12. За. Против. Въздържали се? Прието. Авко 13. За. Против. Въздържали се? Прието е. Авко 14. За. Против. Въздържали се? Отхвърлено е. 24. С устно изменение за. Против. Въздържали се. Прието е. Авко 15 за. Против. Въздържали се. Прието е. 25 изменение за. против, въздържали се, отхвърлено е. Изменени 11 за, против, въздържали се, приятно. Преамбил 8, е, от точка 8 от преамбила за, против, Прието е. Ясно е, че е прието. И така. Сега гласуваме електронно. Моля, кажете кой няма карта. Кой няма карта? Жан Люк няма. Всички други имат. Добре. Сега гласуваме електронно по целия текст. Окей. Okay. Okay. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Ja, ja. Ah, 28 dafür. 28 за, 29 за, 1 против, 3 въздържали се. Добре. А сега Гласуваме за мандата. Мандат и групата за преговори. Това гласуваме пак електронно. Трябва ни квалифицирано мнозинство тук. Моля, гласувайте сега. А, Жан люк хат ох ähm, in der allerletzten Abstimmung noch die Karte <laughs> äh, Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? 32 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Значи имаме и мандата. Групата, която трябва да води преговорите, също е на лице, също е ясна. Благодаря ви за гласуването. А сега Имаме един трансфер. Терек не е тук. Ивайло ще представи Терек. Uh, uh, Благодаря ви от Дарък. Искам да кажа, че това е много малък трансфер от бюджет на парламента. 110 000 е, хиляди евро. Е, става въпрос за пенсиониране е, и Дарък предложи да гласуваме този трансфер. Добре. Който иска да последва предложението на докладчика, моля го да гласува за против, въздържали се. Добре, значи е прието, трансферът е одобрен, преводът е одобрен. Сега, преди да преминем по-нататък, искам да дам думата на господин Калфин и Джовани Ловия да ни информира за коригиращия бюджет. Не зная кой ще вземе думата. Джовани, добре. Comincerei subito dall'illustrare, anche se abbiamo all'ordine. Нека веднага да започна е, с, с е, променения бюджет, който е в дневния ред третия коригиран бюджет. Е, ще започна с това, което е посочено в дневния ред и ще кажа какъв е напредъка в проведените до сега дискусии. Вероятно си спомняте, че при първия коригираш бюджет гласувахме, но това беше индикативен вод, чиято цел беше да посочим на съвета каква е нашата политическа позиция и да е, заявим нашето категорично желание да продължим по пътя на разширението. Стратегия, която се равнява по стратегията на комисията във връзка с плащанията. Е, е, в Корепер обсъдихме това предложение вчера. Все още няма съгласие, така че не можем да пристъпим към официално гласуване. Ясно е обаче, е, че присъствието на някои страни предполага, че би било уместно да променим текста във връзка с кредитите за плащания, т.е. коригиращ бюджет номер едно. Е, възниква и още един въпрос. Е, следващата седмица отново ще има съседер и тогава ще видим какво ще стане дали на следващото заседание на Корепер ще се преодолее враждебността е, и ще се преодолеят е, резервите на някои страни, е, които искат е, така наречения better spending, рационализиране на разходите и тогава ще видим дали ще има глобално съгласие. Сега по коригираш бюджет номер 2, вероятно си спомняте, че за момента е, не сме е, изцяло на фаза с желанията на парламента. Както казахте, на предишните заседания на бюджетната комисия ние предлагаме индикативен вод. Тоест, ние искаме да е, заявим следното. Ние бихме били съгласни да приемем разделението на траншове, изплащането от 1,2 милиона евро но вие всички знаете, е, чели сте го и в печата и външните агенции вече съобщиха, че са проведени дискусии е, във връзка с многогодишната финансова рамка. Та, е, вие знаете, че Екофин посочва, че е склонен да приеме поети ангажимент, т.е. да се удържи обещанието първи транш от 7,3 милиарда евро но няма абсолютно никакъв ангажимент за втория транш. Става въпрос ангажимент от съвета. А освен това, гласуването на първия транш зависи от гласуване. Трябва първо да бъде одобрена многогодишната финансова рамка. Така че, е, вече казах, е, че е, в общи линии това, което каза комисаря, е потвърдено. Е, тези 11,2 милиарда са на лице, макар че трябва да се сплатят на два транша. Нямам усещането, че нещата са помръднали от тези 3,9 милиарда евро, е, всъщност съвета няма да вземе становище по тези 3,9 милиарда. В последствие ще се види. В последствие ще се види, но е, за момента като че ли е, няма нищо ново, е, няма е, склонност за допълнение на коригиращия бюджет. По следващия коригиращ бюджет ще говорим отново. Сега, по третия коригиращ бюджет положението е различно. Вероятно се спомняте, че при този трети коригиращ бюджет се се прави опит да се включат неизразходвани средства по предишни бюджети. Тоест, средства, които ще бъдат върнати на държавите членки. По средата на юни Корепер ще разгледа въпросът, така поне е предвидено. Но според нас ние смятаме, че можем да подкрепим само рамката на втория коригиращ бюджет, защото двете понятия са свързани. Става въпрос за намаление. Трябва, трябва да има процедура по пълното приемане от Европейския парламент на средствата, които излизат от касите парламента трябва да ги гласува. Тоест, е, третия коригиращ бюджет е, ще се развива успоредно с втория коригиращ бюджет. Мисля, че всичко казах, като разбира се, ако искате малко повече информация, с удоволствие ще ви съобщя. Благодаря. Ивайло иска да допълни. Благодаря, Юта. Само да допълна казаното Джовани относно преговорите по МФР. и връзката с бюджета. Таз годишния бюджет ние настоявахме пред съвета за онези 11,2 милиарда. Те са залегнали в резолюцията и че това е условие синекванон за приключване на преговорите. Също временно им бяха проведени три, два трилога, другата седмица ще има още една тристранна среща. Нещата бяха в началото много напрегнати, така атмосферата постепенно се поуспокои. Съвета обаче показва много малко желание за гъвкавост, което само по себе си никак не е обещаващо. И а, е, ние казахме, че заключенията на съвета от февруари няма да бъдат е, за нас е, ограничаващи. Ние не само за относно средствата, сумите, но и като, ем, като рамка и области. Така че се надяваме съвета да отстъпи Е, и съвета има някои въпроси, които поставя, но ние преговаряме по всичките онези е, точки, които са включени в нашия мандат, МФР и междуинституционното споразумение. Първите компромиси са на лице. Аз още веднъж мога да кажа, че не съм оптимистично настроен. Не смятам, че процеса на преговорите ще бъде бърз и лесен, но поне, поне сме стъпили на един конкретен а, текст. А, и до, пар, пар, парламента. А, представи своето предложение. Съвета обаче доскоро не беше готов да обсъди нашето предложение. Надяваме се нещо да се постигне до края на ирландското председателство, но предвид начина по който напредват нещата, едва ли ще стане това. Така че на следващата среща в Страсбург ще ще заседаваме, така че на следващото наше заседание на комисията се надяваме да можем да докладваме някакъв напредък. Комисията и, и, и затова казах а, на комисара Левандовски и за неговите цифри. Искам да, да, искам да кажа, че подобна, подобна разбивка не е незадоволителна. Е, трябва цифрите да не бъдат фиксирани докато края на преговорите. Сега той казва, че това са цифри, нали, които са е, така, които произхождат от е, заключенията на съвета, но е, не е задоволително. В крайна сметка, ако има добро добро желание и да се прояви добра воля, можем да постигнем нещо до края на ирландското председателство. Остановявам, че изявленията на съвета и общото мнение са били такива, че парламента иска непрекъснато нещо ново. Това естествено не е така. През юни 2012 2012 година, октомври 2012, март 2013 година. Повтаряме все едно и също, с различна формулировка, но едно и също. И по друг път съм казвала. Който е грамотен, има предимство, но явно съветът не, не може да чете, не иска да чете, не иска да разбира. Джовани каза, че по-доброто управление на средствата не е нещо, за което съвета би се застъпил. Доброто управление. Това е също нещо, с което ни се замазват очите, хвърля ни се прах в очите. Ако това щеше да бъде търговска марка, трябваше да се забрани защото противоречи на директивата за етикетите. Ние не искаме да имаме по-добро разходва, по разходване на средства. Съвета не иска изобщо да разходва средства. И аз просто спирам да разбирам, не мога вече нищо да разбера. Не мога да разбера как как може да обясним на съвета нашата логика? Надявам се хората от съвета да са способни ментално да ни разбират. Има ли някой е, да се изкаже не? Добре, тогава преж... пред... продължаваме с точка 10. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Алда има думата. Obrigada. Este, este relatório uh, não é mais um caso. Този доклад казва, че трябва да има трансфер на средства към фонда за глобализация и се говори за техническата помощ, която трябва да се даде. 35% е, годишно трябва да се дава за техническа помощ. Имахме 75 милиона евро за 2013 година. В моя проекто доклад се спирам на най-важните точки. Те бяха вече засегнати. В други доклади по същата тема на други колеги. Имаме становище от Комисията по заетост, имаше и работна група по, фонда за глобализация. Взела съм тези становища преди тези документи. За съжаление обаче нямаме анализ на комисията за начина за, по който са разходвани средствата от този фонд. Тоест няма междинна оценка от комисията и тези данни липсват в доклада. Съветът е взел решение да има отклонения в средствата, когато има нужда за това, когато има спешни случаи в Европейския съюз, европейските страни трябва да показват солидарност в такъв случай говори се, че заетостта се увеличава бавно, но всъщност нищо не се случва. Говорим за спешните фондове и фонда за глобализация е един от тези фондове. Трябва да се реагира именно чрез този фонд на, на, на, на много сложните ситуации в, страни, в някои от страните. Това е целта на фонда, за това той бе създаден мерките по този фонд можеха да имат по-положителни резултати. Можеше да се въведе повече солидарност и средствата, които се отделят за фонда, се отделят доста бавно. Би трябвало, според мен, да се разшири и обхватното поле, приложното поле на фонда. Както казах, аз през септември миналата година представих едно становище. Смятам, че и фрилансерите трябва да са покрити от този фонд с хората на свободна практика. Срокът за изменение е до юни. И ако колегите, ако колегите нямат нищо против, може да след този период да, да осъществим среща с всички докладчици сянка. На 19-20 юни ще гласуваме. На 27 юни ще гласуваме в комисията, а в юлската сесия ще гласуваме в доклада в пленарна зала. Председателката, да, Ян има думата. Благодаря. По отношение на средствата, които иска комисията, това са 730 хиляди. Това, са, това е искането от комисията. Това бяха, беше искането и миналата година. Но дали тези средства са определ... Е, оправдани? Аз прочетох доклада и трябва да кажа, че както и докладчицата, и аз смятам, че дейностите на комисията по отношение на стандартизацията на процедурите и електронните формуляри, тези дейности би трябвало да уеднаквят системата и да я направят по-достъпна. Освен това, семинарите за практиците, които са планирани, ще укрепят фонда. Аз подкрепям заключенията на, докладчиците, на докладчицата. И имам резерва само към точки 11 и 19. Става дума за техническата помощ за 2013 година, а пък това, което аз споменавам, тези точки, те се отнасят за бъдещата по техническа помощ, която трябва да се отпусне. А по отношение на разширяване на обхвата, е, този аспект е включен в доклада на комисията за отчетния период 2014-2020 година на госпожа Харкен. Нашият докладчица е представила становището по този доклад. Сега аз се надявам, че оценката на комисията ще ни помогне така, че системата да, се, да стане по-гладко функционираща в бъдеще и ще бъде адаптирана по-добре към националните системи и че ще бъдат подкрепени повече хората, които са увол... били уволнени. Благодаря, казва председателката. Ясно е. Докладът е доста ясен, графикът е ясен, вие го имате и във вашите документи. По този доклад мисля, че всичко е Ясно. Приключваме с тази точка. Преминаваме към точка 11. Джеймс има думата. Uh, Jutta, it's very nice to see you. Um, Благодаря, Юта. Много ми е приятно да се видим. Благодаря, да, много се радвам, че мога да ви запозная с тази точка. Съжалявам, че документа се появи само тази сутрин, едва тази сутрин. Ние сме в една встъпителна фаза на доклад по инициатива на парламента, но ние виждаме, че по резолюцията има много точки. Мисля, че първо да ви запозная първо с проекта, какво точно се случва, какви предложения смятаме, е, че е, можем да направим, за да приключат проектите до края на нашия мандат. Е, сега имаме две бюджетни линии, които ние предложихме на бюджетните власти. Първо за пилотен проект и второ за подготвителни действия с цел създаване на интеринституционална система за дългосрочните тенденции, за да се види как да се подобри на нашата политика и да има повече информация. Е, всъщност всичко стана от това, че имаше 4-5 дискусии, за да се създаде интерституционален механизъм за създаване на бюджетни линии, но като гледам цифрите, смятам, че идеята е хубава. Сега дългосрочните е, тенденции, техния анализ, мисля, че е, е преди 15-20 години е, виждаме, че имаше много голяма промяна в е, властта, в е, е градоустройството, особено технологиите, които стават все по-сложни. Така че ако наблюдаваме глобалните тенденции, е, трябва Европейския съюз да се подготви и да очаква следващите е, предизвикателства. Много е важно хората, които взимат решения, да инвестират в анализ на основните тенденции. Сега, е, когато говори за двете бюджетни линии, е, името на проекта беше Европейска стратегия и анализ на политиката, система за това нещо. Сега е, очаквам мнението на съвета и на външната служба и трябва да се види какви са дългосрочните тенденции, когато се вземат решения, да има някакъв вътрешен показател, за да се види горе-долу какво ще бъде бъдещето. Ние не можем нито да предвиждаме, нито да изпреварваме. А, ние не можем да кажем как ще изглеждаме 2030 година. Ние не знаем, защото и за до година не знаем как ще изглеждаме, така че кои са тенденциите, на които се спираме. А, първо, а, промяна промяна в управлението първо имаме пилотен проект и комисиите можаха да разгледат документа. Гражданите в взаимно свързания свят можете да прочетете в интернет, в вебсайта. И трите основни тенденции са даване на власт на на индивида. Това е все по-важно в света на интернет. Е, глобалната средна класа, която сега нараства, много е важно, е, защото през следващите 15-20 години това ще бъде най-чувствително в Азия. Освен това, ресурсите са все по-ускъдни. Имаме полиполярен свят и това също задава въпрос за управление възоснова на правила в една глобална система. Какво сме направили ние като бюджетна комисия, която одобрява подготвителните действия, имаме три основни линии на мислене. Първо социални въпроси и управлението. Е, и трябва да се. Това се свързва с бюджетната система, всичко трябва да бъде прозрачно. Въпросът е обаче как лидери от различните институции ще бъдат приобщени, за да влезат във връзка с тези, които сключват договорите и да ги свикват те да мислят дългосрочно на високи нива в институциите. И този проект документ е, е, ще бъде раздаден на партньорите, тези, които сключват договори. И по този начин много хора и в парламента, и в комисията е, ще се запознаят с неправителствени организации, е, за да се подготви изготвянето на документ, е, който ще се предостави на председателството на парламента до година. Да се види какви са бъдещите предизвикателства от 2013 до 2014 до 2019 година. Не, има и вебсайт, който в момента се изработва, за да могат най-различни хора в е, е, бизнес средите, университетите и така нататък да се запознаят. За това дългосрочно мислене е, да стане по-близко на китайци, бразилци, индианци, руснаци. И това е много интересно от гледна точка на руснаците. 2030 година това изглежда много оптимистично. Не знам каква енергетика ще има до тогава, защото средната възраст на руснаците е 50%. 25 години. Така че последната точка, на която искам да се спра, е изграждане на капацитет. Как можем да създадем е, такава система, която да е полезна за е, начина по който се взимат решения. Ходи се на места, където не винаги отиваме, стратегически решения, когато политиците решават, но трябва да се подобри информацията, с която разполагаме, като редовно на всеки 5 години е, на интернационална менструалния цикъл, да се запознаваме с е, ръководството на европейските институции, да има, е, е, европ... да има стратегическо мислене за институциите средносрочно и дългосрочно, Имаме дългосрочна рамка, е, така че ще бъде хубаво в края на десетилетието да се изготвя следващата рамка до 2020, например, и разбира се, уебсайт, който ще даде възможност на всички е, да видят как се променя настроението, как се променя външния свят е, и как се все по-голяма скорост се променя света как да се финансира подобна система. За момента се смята, че няма да искаме нещо по-тежко. Е, трябва да има система на сътрудничество между институциите и е, всяка институция ежегодно ще отпуска средства, но според мен разходите няма да са огромни. И в заключение, е, документът, който е пред очите ви, е, в момента се изготвя превода. Това е заключение от нашата среща. И тогава, след като стане готов превода, ще предложите изменения към е, резолюцията, която също е приложена. Благодаря. Благодаря, Джеймс. Беше доста подробна презентацията. Благодаря. Имам двама колеги, които искат да се изкажат. Салвадор, Сидония, и Вайло. Добре. Започваме с Салвадор. Президента. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, получихме този документ преди 15 на минути така че не, не мусях да го изчета особено подробно и не мога да го коментирам а, подробно. В крайна сметка, обаче, става дума за един важен доклад. Джеймс знае това. Ние подкрепихме пилотния проект и а, дейност и дейността на в крайна сметка ние не можем да имаме никаква политика, политика целенасочена към бъдещето, ако не разполагаме с подобен механизъм. Така че ще разгледаме този документ, но смятаме, че тези структури трябва да се превърнат в нещо е, постоянно, защото това просто е необходимо за нашата политика. Сидония и после Ивайло. С голям интерес и слушах е, представането на вашия проект доклад. Прав е, Салвадор, имаме необходимост да го изчетеме наистина подробно, но наистина става дума за е, нещо е, от огромно значение. До сега винаги имаме едни кратко краткосрочни инициативи, а нещата трябва да се променят в дълбочина и трябва наистина да развиеме едно дългосрочно мислене и едни насоки в дългосрочен план. Така че сте абсолютно прав. Може би това е и един от редките е, случаи, в които пилотен проект и подготвителна дейност е, дават е, резултати и ще бъдат наистина, може би, много полезни за другите проекти, които биха могли да почерпат опит и заключение в вашия проект предвиждате евентуално една база данни, която да бъде достъпна на широката общественост? Това наистина е много-много е, интересно и полезно, защото в крайна сметка нещата се правят с парите на данекоплаците и колкото може повече хора трябва да имат достъп до до това, не само европейските институции. Сега въпросът е как технически ще стане това, как ще може да се осигури този достъп. Но аз наистина мисля, че идеята е великолепна. Новото за мене е също целият проект е нещо ново за мен, както и за всички други, така че ще трябва да помислиме. Но в точка 4 споменявате а, между междуинституционното споразумение за управление. Аз мисля, че в тези амбициозни проекти понякога са заплашени от това да останат затворени в рамките и в стените на институциите но естествено важно е да се види какъв, какви ще бъдат последиците и проекциите на, този, на тази инициатива извън институциите. Така че трябва същевременно да се, да се насърчат различните заинтересовани страни да, да, да ам, допринасят за изграждането на проекта и след това начина по който пък резултатите ще се проектират към заинтересованите страни. Така че, ако наистина всички ресурси се концентрират, може да има наистина много голяма интелектуална добавена стойност. Сега как ще трябва да, да видим как да, да организираме, насърчим един дебат тук в Европейския парламент по този проект. За да някак си... Да, добре, разбира се, да привлечем вниманието на ръководителите на институциите, но това не е достатъчно. Трябва да има по-широк отзвук. Благодаря още веднъж и наистина благодаря за, за твоя принос към тази идея. Благодаря, Ивайло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Джеймс за това, че в, в това време на, кратко, на краткотройни прогнози разглеждаме нещо с дълго, дългосрочна насоченост. Мисля, че Важното е наистина да има някаква система, която да създаде възможност за проектиране в бъдещето, но същевременно да може и да се координира научната дейност на различните институции, които участват в това. Така че ако тази подготвителна дейност след пилотния проект може да обедини институтите за външна дейност, да ги координира, то ще бъде много-много полезно. Така че наистина е хубаво да продължим е, и дебата по това. Също време обаче мисля, че трябва да изясним някои неща. Разбира се, е, и генералния секретар и, и други тук в Европейския парламент искат по някакъв начин да увеличат обема на въобще научната изследователската дейност, включително и а, но бих искал да знам каква, каква, каква, какво би било съотношението между а, така, вътре, вътрешните изследвания, извършвани от различните институции и външните, каква ще бъде добавената стойност и, а, и трябва, трябва да, може би и това трябва да, да, да бъде един начин за координиране на външната и вътрешната изследователна изследователска дейност в тази област. Благодаря. James, möchtest du noch? Ich meine. James. Е, доста е, подробно обясни нещата, но е, само някои коментари. Благодаря на колегите, които се изказаха. Още веднъж. Съжалявам, че документа пристигна толкова късно, но Документа се създаде в процес на консултация между институциите и неформално мога да кажа, че е, имаме предвид между институционалния процес. Е, къде виждаме развитието? Новото на този процес е, Имаше различни търгове, Шедемхаус и други. Имахме желанието да въвлечем в работата служителите на институциите, т.е. искахме да покажем на служителите, на хората, че те биха имали добавена стойност от един такъв процес от един такъв доклад. Това е добър повод за взаимно действие, за сътрудничество. Хубаво е да се види и къде се намират в процеса различните институции. Аз е, мога да кажа, много хора си казаха, защо не сме правили подобно, подобен процес, подобен доклад преди, защо не сме си говорили по тези въпроси. Как може да популяризираме резултатите от този доклад. Този доклад може да се обсъди неформално в другите комисии, в АВКО, например. Той може да бъде, да даде вдъхновение за други неформални процедури. Но самият документ, когато излезе, ще генерира цял процес от дискусии, мисля. Моделът, който имаме е Националния съвет по разузнаване. Е, такъв орган, който генерира подобни доклади, ориентирани към бъдещите тенденции – От процедурална гледна точка и по същество, мисля, че този доклад идва на време. С удоволствие и интерес очаквам бъдещите е, реакции на колегата. Мисли, на колегите мисля, че а е, през лятото до септември ще може да обсъдим доклада в комисията, а след септември може би ще го гласуваме в пленарна зала. Благодаря. Председателката, благодаря. Точка 12. Е, трябваше да се занимаваме с външната политика. Не виждам докладчицата обаче, така че продължаваме с точка 13. Обаче докладчикът също не е тук. Той е на мисия в Африка но имаме заместник. Йенс Гайер е помолен да го замести. Моля, имате думата, господин Гайер. Благодаря. Ясно е, че Дерек ще ме помоли, ме беше помолил да го представя, да го заместя. Аз ще продължа на английски. Бюрото е подготвило именно този документ. Аз ще го прочета. Става дума за бюджетните ограничения за местните власти по отношение на разходите от структурните фондове. Има обмяна на мнение, на второ обмене на мнение в бюджетната комисия Второ е, защото имаше пър, първи обмен на мнения без документа на 7 май. Там ставаше дума за ин, от доклад от пособствена инициатива от госпожа Мачо, Мацони от Реги. Има някои основни приоритети – макроекономическата кондиционалност, това е принцип, който той отрича. Това е принцип, който може да наруши доброто управление на средствата и да обезкуражи прилагането на амбициозни проекти. Е, Терек не подкрепя тематичната концентрация защото тематичната концентрация на малък брой програми е нещо необходимо, но би трябвало да има по-голяма гъвкавост. Това е становището на докладчика. Аз самия също подкрепя, подкрепям Дерек. Сега намаляването на дисбалансите на макроекономическо равнище и съкръщенията – Изискването е кохезионната политика да запази с настоящото си ниво. Необходими са синергии между местните и регионалните бюджети. Регионалните власти са отговорни до голяма степен за разходването на европейските средства. Това са основните основните точки на Дерек. Благодаря на колегите. Колегите могат да дадат, да предложат изменения. Извинявам се, каза Дерек, е, каза е, ораторът за моя английски. Благодаря. Хубаво е да помислим за структурните фондове по-интензивно, хубаво е да помислим за бюджета, защото той бива съкръщаван. Затова е, сме принудени да прилагаме програмите по-ефективно. В ИТРЕ имахме дискусия за която ставаше дума за това, че в бъдеще все по-голямо значение ще играе обучението на хора, които искат сами да създадат бизнес. В Австрия това е една хубава альтернатива на заетостта, а именно човек да създаде сам собствена фирма или да стане самонаето лице. Имаме критерии за ефективност, критерии за това как човек може да стане добър предприемач. Това е основно предизвикателство за пазара. Имам един въпрос. Въпрос за задълженията и плащанията. Е, наистина ли е така, че плащанията са спрени, защото бюджетът не е оговорен и одобрен от съвета? Разбрах от комисията, че от вчера плащанията са преустановени в тази област, защото просто няма средства. Просто исках да разбера дали някой знае нещо повече за това. Да, werden wir die Frage doch ähm, an den Direktor weiter. Въпроса трябва да препратим на директора към директора. Аз нищо не знае по този въпрос, но зная, че за края на юни, началото на юли, комисията няма да има пари за преводи, за плащания. Това е моята информация. Значи, предавам директ, директно въпроса на господин Презер. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, э, э, госпожо председател. Е, бюджетните ограничения за изплащане на сметките, които постъпват, има два вида ограничения. Е, първо, е, сумата на плащанията, които са позволени в бюджета и в този смисъл комисията предложи 11,2 милиарда коригираш бюджет, за да изпревари недостиг на средства по някои бюджетни линии, да се знае, че повече плащания не могат да бъдат направени и второ ограничение, е, което е свързано е, с касовите наличности е, ежемесечно, т.е. касовите наличности в комисията. И тези касови наличности се определят от нали, собствените средства, които обикновено са една единайсета всеки месец една 12, обаче могат да се поискат и допълнителни 12-тини, т.е. да се искат директни помощи, които обикновено се изплащат по-рано през годината. И действително в момента ограниченията по наличността в касите задължава комисията да рационализира някои средства по кохезионната политика и развитието на селските райони. Е, задължението е, по закон е изплащането да става в рамките на 60 е, дни но ние трябва да спазваме и принципа на първия дошъл ще бъде първи обслужен. Ние трябва да спазваме нашите договорни задължения. Не можем обаче да изплатим всички висящи е, сметки. Е, когато имаме повече пари в касите, тогава ще можем да платим повече. Това е ситуация, която спрямо миналата година се появява по-рано. Е, в началото на май сме още на вече, вече, вече започваме е, да ограничаваме средствата. Вече започваме почти на купонна система да раздаваме средства. А, е, а, е, така, сега трябва да има коригираш бюджет 2 и съответните разрешения по него. Благодаря, госпожо председател. Да, господин Призер обясни това, което може да каже комисията. Добре, малко дълго беше, но ясно. Е, Йенс, някакви допълнения? Няма. Добре. Тогава приключихме и с тази точка. Нашата докладчица за външната политика още не е тук. Е, точка 20. Това е един доклад от постоянната работна група, която се занимава с бюджета на Европейския парламент, но не е имало до момента, за последния период, т.е. Е, заседание на групата, няма нищо ново за докладване. Така че е, желая ви приятна почивка за обяд и ще продължим с е, изслушването в 3 часа.